2014-2020 година. Изабел Тома е първият оратор. Моля. Тома, а то не Изчакайте, госпожо Тома, за един момент. Уважаеми колеги, искам да ви помоля да напуснете залата колкото се може по-бързо и колкото се може по-мълчаливо. Госпожо Ван Бремт,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 драги колеги. Днес сме изправени пред ревизия с технически характер, която се отнася до забавенето в изпълнението на оперативните програми. Управлението в периода 2014 до 2020 година е предмет на това разискване. Някои оперативни програми все още не са приети и не могат да се ползват от член 13 от финансовия регламент и предвиденото там отлагане. Става Става дума за повече от 21 милиарда е, евро, които биха били изгубени във всички държави членки от е, е, липсата на такова преразглеждане. 99,6% от средствата за Чехия, 90% за Румъния, над 60% за Испания, над 50% за Великобритания. Е, ревизията ще е, позволи от тук до 1 май да бъде внесена корекция, така че е, от 2014 към 2015 да бъдат прехвърлени съответните средства. За това разбирате, че ние имаме положително отношение към едно такова преразглеждане и го предлагаме за гласуване това е, добавя е, към е, другите недостатъци при изпълнението на новия бюджет и за това би трябвало да е, държим на искреността, с която приемаме е, решенията за бюджета. Ние бяхме закъснели още което, когато приемахме е, бюджета и го знаехме. Е, има хроничен недостиг на инвестициите в Европа и подобно забавяне, свързано с валидирането на оперативните програми, е трудно приемливо. Е, то още повече забавя инвестициите в нашите територии. Освен това, е, забавеното изпълнение ще има отражение върху е, разплащ... кредитите за разплащане. Е, целите плащания ще бъдат отложени със същия мащаб, като това ще утежни задлъжнелостта на Съюза в пределите на многогодишната рамка. Е, това е ефекта на лавината, който ще се отрази отрицателно върху доверието към Европейския съюз. Тази ревизия, която предлагаме, няма да затрудни в никакъв случай кризата с плащанията обаче е, ще отежни положението в края на периода и за това е, приветствам е, позицията на комисията да се ангажира цялата гъвкавост в многогодишната финансова рамка, за да се смекчат последиците. И все пак, госпожо, председат, госпожо комисар, страхувам се, че гъвкавостта само няма да е достатъчна. Е, вече бяхме изразили е, и съмнения през 2013 година, е, защото за пръв път финансовата рамка спада като размер. И е, тук оставаме с недостатъчно средства, без да сме приспособени към условията. Аз бих казала, че е, това е, изисква задължително не техническа ревизия, за която говорим днес, а пълно ревизиране на многогодишната финансова рамка с резерв за гъвкавост. Всички тук знаем, че съветът не е искрен по отношение на бюджета, че всяка година, когато се гласува ежегодният бюджет, имаме трудности и това ни кара да се замислим за самата структура на бюджета на Съюза. Е, този е, случай ни е, дава историческа възможност. Аз говоря за политическата ревизия, която ще дойде в бъдеще, не за настоящата техническа ревизия. Тук обръщам внимание на три момента. Първо, е, изборите е, показаха мнението на европейските граждани. Някои отхвърлят съюза, други се съмняват в него. Второ, економическата криза изисква да се намесваме на контрацикличен принцип. Бюджета трябва пълноценно да изпълнява своята роля. И това го е, видяхме, когато обсъждахме средствата за механизма за свързване на Европа. Трето, става дума за политическата отговорност, която носим като законодатели. Виждали ли сте Европ... някой парламент да гласува разходи без да се интересува от приходите? И без да се повишат данъците в някоя държава членка, когато се налагат да се увеличат приходите. Всъщност, тук а, трябва да се каже, че това, което съществува като положение, накърнява амбициите на Съюза. Би трябвало а, да се а, мисли за съотношението между европейския бюджет и бюджетите на държавите членки, но се нарушава връзката а, между народите и нас, а народите са а, двигателя на нашия европейски проект. А, е, и сега е, приключвам изказването си. Е, госпожо комисар, трябва да приветстваме голямото завръщане на собствените средства, които да съпровождат изграждането на европейския проект. Е, след изборите трябва да има ревизия на многогодишната финансова рамка и аз е, съм убедена в това преди всичко съдейки от работата на Европейската комисия. Е, изправени сме пред популисти, националисти, не можем да си позволим спад в амбициите. Е, сегашната техническа ревизия и изисква политическа ревизия при бюджета за 2016 година. За това ще е, имате политическата подкрепа на нашия парламент и ще очакваме вашите предложения. Колегата Фернандеш. Благодаря ви, господин председател. Искам да приветствам госпожа комисаря и да изразя благодарността си към всички колеги, които останаха в залата. Това е предложение за техническа корекция и адаптация на многодишната финансова рамка. Това е предложение, обсъдено от бюджетната комисия, предложение от политически характер и ориентирано към бъдещето. Целта на МФР е да финансира оперативни програми и по-конкретно програми свързани с изпълнението на програми за сближаване. Средствата са свързани с много европейски дейности, особено ОСП и програмите за сближаване. Много е, проблемът е важен и спешен. Оперативните програми в регионите и програмите за сближаване на Европейския социален фонд и фонда за сближаване – да имат достатъчно финансово обезпечение. Те се променят много бързо. Има региони в Европейския съюз, в които БВП е по-малко от 75% от средното. Е, целта на тези фондове е да преодолеят тези асиметрии. Регионите трябва да могат да получат финансиране от новите програми. Е, те имат нужда от нашата подкрепа в интерес на заетостта на работните места. Е, фонда за сближаване подпомага и прехода към интелигентно общество. Ето защо е много важно, повтарям, да не се губят средства, които могат да осигурят огромна добавена стойност за целия Европейски съюз. Говорим за трансфер на плащания, имащи за цел да финансират важни дейности. Средствата предвидени за 2015 година ще бъдат изключително полезни и важни за Европейския съюз. Също така искам да повдигна въпроса и за фонда за беженците. Това също е свързано и с, предложено, с предложената промяна. Е, преносът, пренасенето на средства ще даде възможност да се изпълнят 300 е, програми, вместо те да бъдат отменени. Трябва също така да подчертаем, че МФР трябва да бъде гъвкава и да се ревизира от време на време. Трябва да отчита текущи събития, като промени в равнищата на заетост и безработица. Трябва да може да се използва за финансиране на плана Юнкер. С други думи, МФР трябва да бъде гъвкава, така че различните бюджетни редове да могат да бъдат в подкрепа на програмата Юнкер. Надявам се, че и в пленарната зала ще има също мнозинство, както в парламентарната комисия. Благодаря господин Фернандес. Думата има заместник председател на Европейската комисия Кристалина Георгиева. Благодаря, господин председател. Сърдечни благодарности на докладчиците госпожа Томас и е, господин Фернандес. Те очертаха много добре значението на тези промени за европейската економика. Почертаха и защо е нужно да се вземе бързо решение. Ние в Европейската комисия заедно с държавите членки полагаме усилия да се приемат максимален брой програми през 2013 година и при това да имаме висок стандарт относно качеството на разходите. Ние започнахме неформални разговори с държавите членки още преди формалното приемане на МФР. И мога да кажа тук, че в резултат на координирани дейности, времето за приемане на програми този път е с 4 месеца по-кратко в сравнение с предишната МФР. Независимо от усилията обаче, поради късното приемане на регламента на съвета за многогодишната финансова рамка, за периода 2014-2020 и поради забавянето в законодателните актове, за съжаление, 300 програми или 47% от програмите, които можеха да бъдат прияти през 2014 година, бяха повлияни отрицателно. Става дума за 21 милиарда. Бяха загубени 6 месеца поради забавянето и ние предлагаме гъвкаво, за да се удължи периода. И така както е предвидено в член 19, да се преразгледа МФР преди 1 май 2015 година. Онова, което искам да споделя с вас е следното. Първо, служителите на Европейската комисия работят активно, за да се ускори приемането, за да има 16 милиарда за 2015 година, а останалата част да се приеме през 2016. Второ, Оценяваме високо факта, че бюджетната комисия на парламента се отнася много сериозно към този въпрос и работи по приемането на предложение и аз се присъединявам към изказаните желания за положителен вод. И госпожа Тома и господин Фернандес говориха за необходимостта да се използва гъвкавостта, за която се бори парламента така че да се коригира МФР в бъдещи години. И искам да напомня, че ние поехме ангажимент за средносрочно преразглеждане на МФР. И Европейската комисия ще работи по сериозно предложение, когато дойде времето. Ние отчитаме значението на всичко това, което правим е, и значението му за конкурентоспособността на европейската економика, за равнището на заето, за подобряване на живота на хората. Е, и искаме да се приеме е, преразглеждат максимално бързо, така че да могат да се осигурят средства за целите на развитието и заетостта и конкурентоспособността в Европа. Председателят, благодаря. Сега от името на Комисията по регионално развитие господин Бощинаро. Благодаря, госпожо, господин председател. Госпожо комисар, позволете ми да говоря на румънски. Приемането на ревизия на МФР е ключово условие за да не се изгубят средствата за 2014 година, които се отнасят е, до е, редица закъснения в редица програми. Аз съм убеден, че Европейският парламент категорично ще подкрепи ревизията. Политиката на сближаване е в най-висока степен засегната от тези закъснения. и там сумите са най-големи. Като се има предвид, че става е, дума за една от най-ефикасните инвестиционни политики на Европейския съюз, е, проблемът е, трябва да бъде решен спешно. Нека не губим време в приемането на ревизията. Днес трябва да направим това максимално бързо. Е, бюджетът за 2015 също ще бъде изменен. Искам комисията и държавите членки максимално бързо да приключат е, програ... плановете си за приключване на оставащите програми, за да е, ликвидираме закъсненията. Всъщност тези закъснения не бива да се натрупват и в бъдеще с други просрочени плащания, които така или иначе се отразиха отрицателно върху политиката на сближаване. Буда. Господин Буда. La jumătatea lunii aprilie, iar 47% din cele aproximativ 300 de programe operaționale. Благодаря, господин председател. 47%, т.е. 300 програми са е, били одобрени само. Трябва да бързаме. Държавите членки и комисията трябва да набаксат във времето, така че в бъдеще подобни ситуации да не се получават. По-нататъчни оперативни програми могат да бъдат адаптирани а, в а, хода на многогодишната финансова рамка. Тази година Комисията направи е предвидила превод на 21 милиона, но ще има нужда от много по-големи суми в близко бъдеще, защото бюджетните кредити за плащане и за задължения, тези кредити трябва да се спазват. Има има сметки, които трябва да се заплатят и това означава, че ще ни трябват повече средства през 2017 година плащанията трябва да бъдат разпределени от комисията равномерно до 2017 година. Това означава, че всяко закъснение от днес ще има последствия при регионалната политика, което естествено оказва негативно влияние върху гражданите. Регионалните и национални власти трябва да сътрудничат с комисията и да не, да не пречат на финансирането. Благодаря. Кърция Забал. Sí, muchas gracias, presidente. Благодаря, господин председател. Както беше казано, днес ние обсъждаме изменението на МФР, за да можем да използваме 20-те милиарда, които по различни причини не бяха оползотворени през 2014 година. Прехвърляме ги за 2015 година, никой не е против. Нека това да се одобри максимално бързо, за да започне работа по проектите. Нека обаче да се спра на това, което ще случи с плащанията не поради преразглеждането на МФР, а поради пакт, факта, че плащанията се прехвърлят за края на периода на МФР. Е, чухме за неразплатените разходи. Според информацията, с която разполагаме, се оказва, че нещата са по-добри в сравнение с последната МФР, но ние отлагаме плащания от, на, от началото към края на периода по две причини. Първо, поради това изменение и второ, тъй като програмите бяха стартирани късно. През 2014 година ние трябваше да използваме плащания, които трябваше да бъдат направени в края на парламентарния мандат. С други думи, ние говорим за цялостно преразглеждане на МФР и се надявам, че комисията ще отчете това, за да можем да направим необходимите плащания, за да не се повтори неприятната ситуация. Благодаря, господин председател, госпожо комисар. Сега говорим за многогодишната финансова рамка и се оказва, че много оперативни програми от е, структурната политика, от кохезионната политика е, трябва да бъдат одобрени от комисията. 300 е, програми са се забавили в държавите членки. Ето защо е необходимо да преосмислим многогодишната финансова рамка за следващите години. Какво означава това? Това означава, че ще имаме коригиращ бюджет е, номер 2 за 2015 година, от, чрез който 1 милиард евро ще бъдат пренесени е, заради задължения от 2014 е, в 2015 година. Това означава, че ще може да покрием бъдещи сметки. Надявам се, тези програми да се случат наистина, да бъдат одобрени и приложени. И през 2016 година, когато има междинен преглед, да не се наложи съкръщение на средствата за държавите членки. Господин Депре. Госпожо комисар, господин председател, драги колеги, най-напред бих желал да поздравя госпожа Тома и нашия приятел Хосе Фернандес, двамата докладчици, и особено господин Фернандес, защото в последно време той се товари с всички доклади в бюджетната сфера от името на ЕНП. Очудващо, но вярно но искам специално а, да а, се спра на един а, текст от финансовия регламент. Прекрасният член 19. Без член 19 20 милиарда евро а, налични а, през 2013 година щяха да изчезнат и нямаше да бъдат налични а, за използване при условията на споделено управление. А, е, Поздравление за това, но ще споделя едно разсъждение. Е, много е, е очудващо това поведение, което възприемаме. Да се правим на табула раза не само по отношение на финансирането, но и по отношение на правните основания. Процедурите, корекциите имат правни основания. Е, националните администрации е, също имат своята роля е, за ангажиране и започване на работата по програмите. Това разумно ли е винаги да се правим на нищо не знаеш? Драги колеги, трябва да се смени това състояние. Не може да се продължава така, защото това е лошо управление и това е незачитане на демокрацията, от която проистича легитимността на Европейския парламент. Урбан Креспо. Благодаря, господин, колегата Урбан Креспо. Господин председател, драги колеги, Младежката безработица засяга милиони в Европа и положението е особено сериозно в Испания. Повече от 300 хиляди младежи напуснаха Испания от 2008 година насам. Говори се за младежи без бъдеще, Всичко това е резултат от политиката, която водят и двете партии. Идеята да се прехвърлят кредитите от 2014 към 2015 година по инициативата за младежка гаранция е следва да се приветства, но не стига. Дами и господа, не се заблуждавайте, става дума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 Всичко това говори, че ние не разполагаме с необходимата политика, която да осигури заетост и права на младежите. Моята група ще продължи да се бори за увеличаване на европейските средства за обществена инфраструктура, която да е полезна за обществото и ще доведе до развиване на дейности, основаващи се на европейската солидарност. Благодаря. Господин Тарант. Благодаря. Както и други преждеговоривши колеги, аз също съм доволен от това, че има адаптиране на многогодишната финансова рамка и е хубаво, че съвета не, не, не, не провокира с проблеми. Има обаче големи трудности, тъй като някои области, в някои области е, стават грешки, много пари отиват за осигуряване на качеството на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 Грешките са резултат от липсващи сертификации. Комисията се опитва да контролира държавите членки по политически причини, но и понякога държавите членки са неадекватни. Ето защо парламентът би трябвало да разви принципи на добро управление и добро разходване на средства, когато става дума за управление, за, за програми с споделено управление. Тук говорим, че имаме нужда от програми от ново поколение с управление с поделени усилия. Е, важното е всички фондове да са разходвани разумно и правилно. От е, перспектива на, бюджетна, на бюджета, аз се притеснявам, че отлагането на някои плащания, ние говорим за порядъка 21 е, милиарда, това ще увеличи натиска на върху плащанията. Съветът продължава да загърбва този проблем, а натиска ще се увеличава с годините. В нашата политическа група ние подкрепяме адаптацията на многогодишната финансова рамка и поздравяваме също докладчика. Благодаря, господин Арнот. Тук се казва, че никой не е против аз обаче сигурно съм бил избран, за да мога да изразявам и альтернативни виждания и ще кажа, че ние сме против. Защото винаги сме смятали, че Великобритания може много по-ефикасно да харчи собствените си пари е, за собствените си региони, вместо да ги изпраща в Брюксел и той да ги харчи за тази цел. Е, е, Кохезионният фонд е близо 33% от общия бюджет, но той не постига основните си цели, въпреки че Комисията за регионите стои зад него. Той не помага на държавите членки да се възстановят от економическата криза. Чуваме, че 20 милиарда от бюджетни кредити са щели да изпаднат. Какво означава изпаднат? те се връщат а, в страните при данакоплаците при европейските народи. Господин председателю, не всеки вярва, че отговорът на всеки отделен въпрос е повече Европа. Оноревле Мароз. Господин Марушик. Пани przewodniczący. Please, you have the floor. Имате думата. Захвалите господину, що е прихватил плаву карту. Благодаря. Искам да благодаря на колегата за това, че се съгласи да отговори на въпроса, който ще задам с синя карта. Той е против политиката за сближаване смята, че не е полезна. Знае ли, че в много държави членки финансирането от кохезионната политика съставлява огромната част от инвестициите? И това допринася за преодоляване на финансовата и економическата криза в тези страни. Искам да го запитам, знае ли за този факт? За мен е съвсем просто. Ако ние като страна ние в Великобритания или другите държави членки изпращаме парите в Брюксел и след това той ги връща обратно, Резултатът ще бъде същият, ако не и по-добър, ако финансираме тези проекти пряко в държавите членки, ако това се и извършва от националните правителства, които знаят къде какво става на тяхна територия. Много е просто. Сега господин Марушик. Panie Преводничонци, шановни панство, rozważamy... Драги колеги, много често комисията по бюджет обсъжда въпроса за прехвърлянето или преноса на средства и винаги разглеждаме този въпрос като технически, само че въпросът не е само технически, това е много важен въпрос. Е, става дума за голям бюджет на Европейски съюз, който би трябвало да донесе големи ползи за държавите членки, само че големия бюджет е, е свързан с вноски от държавите членки, което не бива да забравяме. Така че знаем, че онова, което не се освои, трябва да влезе в резерва и след това да намали бюджета и вноските за всяка държава членка. Господин Стеховски, благодаря. Е, този доклад е важен и той не е само просто техническа адаптация на към техническите параметри. Това е важен политически сигнал. Трябва да сме наясно, че гражданите ни гледат. Те гледат как ние реагираме на днешните заплахи, например заплахата за безопасността. Радвам се, госпожо комисар, че вие изпълнихте обещанието си и дойдохте при нас да представите тази е, адаптация на бюджета. Благодаря ви за това, че е, продължавате тенденцията да общувате добре с парламента. Според мен, е, фонда за вътрешна сигурност и фонда за миграциите са много важни фондове, е, защото те са свързани с проблемите с терористичните заплахи, е, нелегалната миграция тук в тази област. Има много важни проекти, така че би било хубаво излишъците, които са ни останали от структурните фондове, да отидат за тези области, защото според мен те са приоритетни области. За такива действи, дейности трябва да има достатъчно финансиране, както каза и господин Депре. Надявам се това да получи одобрението в съвета. Господин Денанов, е, благодаря. Е, припомня ни се, че е, сме изправени пред една повтаряща се ситуация, която е резултат от недостатъци на системата, но съответно и госпожа Тома припомни, че става дума за структурни недостатъци на политиката за кохезия. Искам да кажа, че трябва да има повече предимства за гражданите и за местните органи, които рядко са уведомени правилно за това какви са ползите от Европа. Важно е да помним, че е, за държавите членки и за техните местни органи, особено от гледна точка на инвестиции, е, тази ревизия е, ще има важен ефект на лост. Освен това, трябва да се допринесе за структурната политика, да има повече достоверност, повече надежност, така че местните субекти да могат в по-голяма степен да черпят от структурните фондове. Тези структурни фондове трябва да станат по-достъпни е, нещо, което в момента не е така. Има доста неизползвани структурни фондове. Те всъщност трябва да бъдат ускорител на изпълнението на проектите, а не една административна тежка машина. Благодаря. Господин Артли. Господин председател, госпожо заместник председател на Европейската комисия промяната в регламента за МФР за периода 2014-2020 година трябва, разбира се, да се гласува. Само, че, разбира се, той показва сложността в нашата процедура. В момент, в който всички бият тревога за хроничния дефицит на инвестиции в Европа, дефицит, който спъва инвестициите и не позволява да се преборим с безработицата. Ние не успяхме да изразходваме 21 милиарда. Ние трябва да преразгледаме своята политика. Европейския съюз като че ли се ръководи повече от правила и има опасност да бъдем ръководени от бюрокрация. Аз призовавам за драстично упростяване на процедурите. Госпожо заместник председател, тъй като споменахте средросрочния преглед на многодишната финансова рамка, ми се иска в вашите предложения да предвидите бюджетни кредити за поети издължения и плащания, които ни дават възможност да избегнем жертването на Хоризонт 2020 и свързването на Европа, тъй като става дума а, за инвестиция в бъдещето. Господин Зани има думата. Благодаря. Със сигурност днес можем да подобрим една ситуация, която се беше управлявана зле. Една трета от средствата за тези е, от тези средства не бяха изразходвани. Трябва да констатирам, че дори Европа не е иммунизирана срещу отрицателни явления в Италия, забавяния, закъснения. Независимо от това, при всички случаи и ние сме за гъвкаво използване на многодишната финансова рамка. И това би трябвало да въжи за различни ситуации. Предстои преразглеждане на МФР. Приоритета на Европейския съюз трябва да се преразгледа. Нека да съсредоточим средствата там, където могат да доведат до развитие, е, растеж и работни места. Средствата, които ще прехвърлим, трябва да се използват по конструктивен начин, а не да се хвърлят на вятъра, както се случва твърде често в това число и в Италия, особено в, в региони, където те биха били много необходими. Госпожа Монтел, ревизията на многогодишната финансова рамка има за цел пренасяне на 21 е, милиарда евро, неизползвани през 2014 година, т.е. 15% от общия бюджет. Е, това е, е доста тежко и скандално е, расте сумата на е, просрочените плащания. 4,8 милиарда евро бяха договорени на тристранни срещи в 2014 е, година, обаче сега вече общият размер на просрочените плащания е 24 милиарда, сравнено с, един, с 14 милиарда през 2011 година всъщност на федерално ниво се засяга безпредседентно и неприемливо суверенитета на държавите членки. На тях трябва да бъде оставен пълния суверенитет върху техните бюджети и разпределението на инвестициите. Франция малко се ползва от тази система. Тя е нетен контрибутор в бюджета на Европейския съюз и е внесла в него през 2013 година 9,4 милиарда евро. Uh, Благодаря, колеги. Тази адаптация на бюджета налага прилагането на корективния бюджет номер 2. Аз съм докладчик в сянка по този въпрос. Това е и сравнително ясен въпрос. Въпросът е най-вече за това държавите членки да не загубят средства. Късното одобрение на многогодишната финансова рамка и на регламента финансовия регламент доведоха до забавяне на партньорските споразумения и забавяне при одобрението на оперативните програми. Естествено, сега трябва да действаме, за да няма загуби. В бъдеще трябва обаче да се постараем да в следващата многогодишна финансова рамка и следващия бюджет да не бъдат прияти късно. Ние е, трябва да се постараем да поемем своята отговорност. Е, съвета също, а комисията също трябва да започне про процеса по-рано, за да няма повече такива ситуации. Особено в контекста на економическа криза и липса на инвестиции. Програмните документи е важно да се одобрят на време. Европейските фондове са важен инструмент за създаване на заетост и инвестиции, а сега, точно в това време, имаме нужда от повече работни места. Не може да обвиняваме европейските институции за тези закъснения. закъснения. Някои държави членки казват, че в почти всички, че почти всички техни оперативни програми са одобрени, но моята страна и други, като моята страна Румъния, при тях има много оперативни програми, които все още трябва да се одобрят. В крайна дума става дума за гражданите на Европа. Освен това искам да се спре и с риска, с неплатените плащания. Трябва да се постараем да няма такъв проблем във втората половина от многогодишната финансова рамка. Муди. Благодаря. Заедно с колегите се надявам, че днес ще гласуваме за предложението. Оперативните програми в крайна сметка е, обслужват интересите на хората в мой, мой избирателен район би трябвало да получи 500 милиона от финансирането за сближаване, но тъй като британското правителство не договори оперативни програми и има опасност да се, да се забавят тези средства. В резултат на забавянето хората започнаха да губят работните си места. Не става дума за студена статистика, става дума за човешки съдби. Искам да задам няколко въпроса, тъй като програми са свързани с, с срокове като младежката инициатива. Забавянето в програмите означава, че средствата могат да се изразходват само в определен, за определен период от време, до, краен, до определен крайен срок е необходимо е, средствата да се изразходват е, по разумен начин. Госпожа Пълнова има думата колеги! ревизията на многогодишната финансова рамка с оглед забавянето на реализацията на ключови проекти е важна и необходима стъпка и както този дебат показва е предмет на консенсус както в европейския парламент така и в комисията прехвърлянето на неусвоени бюджетни кредити и за поети задължения към следващия финансов период е ключово за стартирането на новия програмен период и в този смисъл е тясно свързано с усилията на европейския съюз да създаде една по конкурентоспособна и просперираща икономика. както знаем последното споразумение за многогодишната финансова рамка 2014-2020 забави приемането на правните актове на европейските структурни и инвестиционни фондове за този период тези закъснения се отразяват негативно върху икономиките на страните членки и са свързани със значителни загуби. структурните фондове са най важната инвестиционна политика на съюза и затова тяхното ефективно подготвяне и използване на европейските ресурси ще генерира растеж и работни места. всички европейски страни имат равен достъп трябва да имат равен достъп до финанси и подкрепа от страна на институциите на съюза. затова приветствам ангажимента изразен в началото на дебата от комисар георгиева комисията да си сътрудничи по тясно с държавите членки и регионите с което ще бъде улеснен не само скорошният старт на програмите но и тяхната успешна реализация благодарение на пълно и ефективно използване на всички ресурси регионите и държавите членки не могат да си позволят повече да губят време икономическото развитие изисква незабавни мерки и реална подкрепа. благодаря ви. Господин Коцолино, благодаря. Очевидно е, че говорим за забавене в, в обществените администрации в държавите членки на национално и на регионално ниво. Това има значение за фондовете. Тук възниква въпроса за доброто използване и разумното използване на разходите ето защо е много важно след вота да работим заедно с Европейската комисия, за да ускорим следното. По-бързо приемане на националните и регионални програми. Повече внимание към тази дейност да не, се съсред... да, да не съсредоточаваме средствата само в една година, за да се окаже, че през 2018 година няма, е, не са предвидени дейности. Повече възможности за инициатива, да се чувстваме активен партньор, по-конкретно по отношение националните и регионални власти, в това число е, и когато става дума за промяна в законодателството. Господин Виоти, благодаря. Днес гласуваме технически регламент, който е свързан с определени политически решения. Ако съветът беше проявил по-малко твърдоглавие при предишния мандат, може би щяхме да прием МФР на време, може би повече програми щяха да бъдат, да, да бъдат изпълнени и може би нямаше да има 20 неизразходвани средства. Презхвърлянето на средства от 2014-2015 година е разумна стъпка, но здравия разум като че ли не е достатъчен. Имаме нужда от инструмент – е, МФР трябва да бъде основата, на която да се изгражда цялата европейска политика. В Италия преди няколко дни е, паднах основ... падна един стълб на мост. Е, оказва се, че целият мост трябва да бъде изграден наново, за да бъде сигурен. Искам да напомня и на съвета, и на комисията, че по време на предишния мандат трябваше да бъде прият, трябваше да бъде прието преразглеждане на МФР и това преразглеждане трябва да бъде задълбочено. Благодаря. Господин Тапардел. Благодаря. Уважаеми дами и господа, ние сме заинтересовани от доброто функциониране на програмите в държавите членки. Трябва да сме последователни, за това преносът на определени суми, които до миналата година не можаха да бъдат разходвани, а именно 21 милиарда, тези суми трябва да бъдат пренесени. За това смятам, че е от общ интерес този доклад да бъде одобрен и така ще могат да функционират всички фондове за всички оперативни фон... програми. Особено важни са програмите, които а, целят повече заето сред младите хора и които ще укрепят социалното сближаване. Необходимо е да се преработят про, някои програми в многогодишната финансова рамка, защото качеството на програмите не, не винаги отговаря на финансирането. Какво имам предвид? Трябва да има социална Европа, където всички социални аспекти са взети предвид. Господин Пирински. Е, благодаря, господин председател, госпожо комисар, драги колеги. Ревизията на МФР е необходима поради три основни забавяния при приспособяването на многогодишната финансова рамка, правилата за европейските фондове и одобряването на е, оперативните програми. Затова на практика през 2015 година държавите членки ще трябва да ангажират суми, които преди бяха предвидени за две години 2014 и 2015 година. Освен това, през 2015 е последната година за освояване на средствата от предходния програмен период. Всичко това означава огромно напрежение за отговорните органи при спазването на съответните изисквания за надлежно ангажиране на средствата. От тук може да има и нарастване на броя на нарушенията, е, където лесно може да се намери неизправност на държавите членки. Ефективната защита, реално ефективната защита на финансовите интереси на Съюза започва с даването на достатъчно време за надлежна подготовка и изпълнение на съответните бюджетни правила и нормативи. Благодаря ви. Господин Вон. Uh, благодаря. Искам да благодаря на докладчиците за техния доклад. В него те посочват, че в края на миналата година малък процент от оперативните програми са били прияти. Радвам се, че в Уелс успяхме да приемем своите програми ноември миналата година и вече сме финансирали проекти. За съжаление, в Англия това не е така, защото британското правителство промени управленските структури и, управле... и оперативните програми все още не са договорени. Това има своите последици. Последици за всички, които искат да кандидатстват за нови проекти, но и за унези, които искат да продължат работа по съществуващи проекти. Това има последици за всички които са бенефициенти на проекти. Ето защо е необходимо парламента днес след обяд да приеме промените и да започнем да финансираме проекти в цяла Европа. Призовавам Европейската комисия да окаже натиск върху държавите членки и призовавам самите държави членки да предприемат действия така, че по оперативните програми да се постигне максимално бързо съгласие. Господин Санд, благодаря. Ние казваме, че повече инвестиции са много важни за европейската економика. Има милиарди в европейския бюджет, кои, които не са разходвани. Говорим за 21 милиарда евро от структурния фонд, от кохезионния фонд, от фонда за миграция. Е, тези фондове обаче са под ако бяха под компетенциите на държавите членки, абсорбционната степен ще да е много по-голяма. Е, трябва да се подобрят методите, защото методите на разпределение на средства и на контролиране на, на оперативните програми понякога забавят тяхното прилагане. Има необходимост от е, по-ефективни решения в тази област. На какво имам предвид? Например, някои е, правила се при, при, прилагат прекалено стриктно. А, е, така възникват повече разходи, резултатите са малки. Така че е, отново искам да цитирам пътят към Ада е послан с добри намерения. Господин Либарацки. Благодаря, господин председател. Получихме тази препоръка за промяна. Хубаво е, че няма да е, загубим средства, но го правим късно. Срокът е 1 май. Съжалявам, че стигнахме до тази ситуация. Трябва да разберем защо се получива това. Обръщам се с въпрос към госпожа Георгиева. Какви мерки са приети в комисията? Всъщност, повина на комисията ли е това? Може би има обяснения всичко това. Освен това, държавите членки също трябва да бъдат призовани да изпълняват своите отговорности. Държавите членки през 2013 и 2014 година може би трябва да обяснят какво са свършили и какво не са свършили. Може би трябва да се помисли и за упростяване на системата. Благодаря. Господин Зориньо, господин комисар, госпожо комисар, господин председател, този проект е за прехвърляне на средства от 2014 към 2015 година е, поради тяхното неоползотворяване и аз мисля, че трябва да бъде одобрен. Е, изрична е волята на Европейската комисия да си сътрудничи тясно с националните органи за целесообразното и своевременно освояване на средствата. Но не трябва да отпускаме педала. За ако не предприемем тези мерки сега, това ще е във вреда на функционирането на многогодишната финансова рамка и това ще означава, че държавите членки ще се лишат от така необходимите им инвестиции във формата на помощ от европейски програми. Задължително е тези програми да приключат с изпълнение. 18 е, месеца вече са минали от сегашната многогодишна финансова е, рамка и имаме огромни забавения в е, плащанията по някои програми. Например, в Португалия не е дошло и едно евро за програмата за технологии или за програмата Интелигентна Европа. Това трябва бързо да се промени. Сега преминаваме към привличане на вниманието на председателя. Госпожа Петир първа. Благодаря. Искам да приветствам изказването на Европейската комисия, че ще приложи всички възможни средства за да се приложат разпоредбите на изменения регламент. Средствата, които ще се прехвърлят към 2015 година за териториално сближаване трябва да се изразходват именно за тази цел и се надявам, че няма да има още една промяна в МФР, при която средствата ще се преразпределят. Това ще бъде полезно за, регион, за развитието на селските райони. Някои държави членки не могат да използват средствата за развитие на селските райони на Европейския съюз, тъй като не са приели програми. Населението на селата разчита на тези средства, трябва, защото така можем да осигурим необходимата инфраструктура, която, например, да засили туризма. Господин Капото има думата. Благодаря, господин председател. Аз мисля, че проекта за регламент на съвета осигурява МФР за периода до 2050 година трябва да бъде прият от е, Европейския парламент. Става дума за привършване, за доизграждане на политиката, да се избегнат отрицателни въздействия за гражданите. И структурните фондове са най-важната политика за инвестиции на Европейския съюз е задължително всички средства да бъдат използвани максимално бързо и ефективно, за да създаде работни места и заето задължения, които, за които носим отговорност. Следователно, МФР ще даде възможност да се изпълнят програми, за които има забавяне Необходимо е да се, пред, да се избегне допълнително забавене в бъдеще. Нужно е сътрудничество с, с регионалните и национални власти, нужно е и упростяване на процедурите и само по този начин ще могат да се използват пълноценно средствата. Господин Мариас. Благодаря. Аз съм съгласен с адаптацията на многогодишната финансова рамка 2014-2020 година, защото по този начин 300, около 300 оперативни програми ще могат да се приложат. Това е добре за регионите на Европейския съюз. Така ще подкрепим економическия растеж. Особено в Гърция хората са много обеднели. Трябва кохезионния фонд да подпомогне а, проекти, в които участват фермерите, засегнати от наводненията. Освен това, Гърция може да стане новата Лампедуза, защото непрекъснато има мигранти, които пристигат на бреговете на Гърция. А Изнудването на тройката се състоява в това, че бяха замразени някои оперативни програми. Така Гърция стана заложник на кредиторите си. Господин Яковчич. Мада се овде наизглед... Благодаря, господин председател. Въпреки, че въпросът е с технически характер, едно е, обикновено законодателно изменение, в неговата същина се крие възлово политическо решение и проблем. Какъв е този възлов политически проблем? Доверието към Европейския съюз. Не можем да си позволим положение, при което 21 милиарда ангажирани средства не се изплащат месеци и години. Онези, които вярват в Европейския съюз, често кандидатстват за такива средства. И това е начин да се подкопае тяхното доверие. Затова подкрепям казаното от преждеговорившите. И, като човек, който е работил по 300 програми и проекти, искам да ви призова да извършите упростяване на процедурите. Благодаря, господин Грегас. Acolhemos favoravelmente este mecanismo de flexibilidade que permite... Благодаря. Е, този механизмус за гъвкавост беше много важен, за това е хубаво да има прехвърляне на средствата. Процесите са трудни, те понякога са бавни. Имаше забавяния при, особено при плащанията, при директните плащания за фермерите. А това беше в противоречие с идеята за социалното сближаване. Ние не разбираме защо приходите от собствените средства не могат да бъдат използвани за намаляване на дефицита един дефицит, който е, се протака, той непрекъснато присъства в бюджета и през следващите години. Господин Солтес. Spoštovani хваля <clears throat> за беседо. Тори мислим да и iz današnje razprave... Благодаря. Аз смятам, че в днешния дебат се вижда, че това предложение просто трябва да бъде прието предложението на комисията трябва да бъде подкрепено, за да могат тези средства да бъдат прехвърлени в настоящата година. Но има и риск от грешки. Сметната палата в свои одити вече оказа, че има недостатъци и грешки при разходването на европейските средства. Но по-лошото е, ако тези средства изобщо не бъдат разходвани. Било то по грешки, било по злоупотреби. Комисията обаче трябва да изпълни това, което бе обещала. Това означава и упростяване на процедурите. Не би трябвало да се занимаваме с бюрокрация само, а и с съдържанието на проектите трябва да разберем какви са причините за грешките. Господин Шафхаус. Bien, se bien, allora euh, vous parlerez la prochaine. Eh, onorevole Fronzulika. Госпожа Франсулика. Искам да изразя своето одобрение за предложението за изменение на МФР. Това предложение ще има положителни последици за новата политика за сближаване. Това е много важно за Европа, която иска да се възстанови от економическата криза. Ще се даде подкрепа за нови предприятия, за малки и средни предприятия, ще създадат устойчиви работни места, ще даде възможност да се преборим с бедността, ще дадем на удалечените райони широколентов интернет – ще насърчим енергийната ефективност и използването на възобновяеми енергийни източници, ще се изградят жизненно важни транспортни връзки и ще се повиши ефективността на обществената администрация. Ето защо средствата трябва да се използват на временно и по най-разумния начин, за да създадат работни места. Надявам се, че бързото изпълнение на програмите е, ще бъде без, ще бъде ефективно и че увеличаване на плащанията ще бъде достатъчно. Думата има колегата Грапини. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на докладчиците и е, на специализираната комисия на парламента за тяхната работа. Явно е нуждата от преразглеждане на МФР. Днес е, ще си свършим работата, ако приемем доклада. Обаче комисията е тази, която трябва да поеме отговорността. Госпожо комисар, вие сте запозната с всички проблеми, е, пред които бяхме изправени през 2007-2013 година. Големите закъснения в плащанията, голямата административна натовареност. Аз съм от източноевропейска страна. Е, познавам проблемите из основи. Е, ако не се вземат мерки сега, същите проблеми ще се възпроизведат през следващата година. Има голямо разминаване е, между това, което се прави в отделните региони. Не съм е, съгласна с това, което казвате вие и господин Юнкер за критериите. Няма страни, които да нямат нужда от инвестиции, но трябва да се вземат предвид и географските критерии за тези инвестиции. Различни трябва да са критериите, за да може в крайна сметка тези пари на дънакоплаците да бъдат така оползотворени, че да се намалят разликите между регионите. Искам а, да а, кажа, че се надявам а, да внесете а, проекти и че а, през следващата година много по-добре ще се справим с разходите, отколкото преди. Госпожо заместник председател. Thank you very much, uh... Um, Благодаря, господин председател. Благодаря на всички колеги, които се изказаха и подкрепиха положителното гласуване по-късно днес. Нека да кажа няколко неща като отговор и да отговоря на въпросите към комисията. Най-напред по отношение на бюджетните кредити за плащания. Според нас ще може това да се случи, плащанията ще могат да се осъществят на основата на предишните профили за плащания, но и е най-вече благодарение на справянето с кризата, която имахме. Благодарение на това ние успяхме в работата си с държавите членки да изработим един добър график за плащания. Така плащанията ще станат по-предвидими. Имаше въпрос за риска. Дали някои страни няма да могат да използват парите? N плюс 3 правилото ще се прилага и това означава, че когато има поети задължения за плащане, ще има време за прилагане и провеждане на одобрените програми и по принцип времето е 3 години, т.е. този срок надхвърля многогодишната финансова рамка. И така, е, ще има възможност за одобрение, одобрение за одобрение ще има възможност и следващата година, така че всички е, поети задължения ще бъдат платени. Искам да подчертая, ние е, научихме нещо много важно от кризата с плащанията, а именно как по-добре да управляваме отношенията между задълженията и плащанията, в нашия бюджет. Нека си припомним, че не сме вече в дни на изобилие. Ние живеем в времена, когато бюджетите са оскъдни и трябва да се съсредоточим върху качеството на разходите, а не върху самите разходи. На следващо място опростяването. Е, ясно чух у от вас, които казаха, че трябва да имаме прости правила, по-прости правила, така че програмите да бъдат прилагани и да бъдат намалени а, грешките. Това е така. А, това за нас е приоритет. Ние се обръщаме и към парламента да си сътрудничим и не да изработваме повече контролни механизми, е, където е, механизми, които няма да имат добавена стойност. А също така се обръщаме и към държавите членки, държавите членки, които понякога заострят законодателството. Дори когато нещата са прости, те е, ги правят сложни. Е, ето защо това е една насока, където се налага системна работа. На трето място, по-ефективното разходване на средствата и да подкрепяме проекти, които си заслужават. Искам да използвам езика на фактите. Кохезионните средства са предназначени за, стра... за страни, за определени страни, да, но и а, те трябва да подкрепят европейската економика като цяло. От предишните периоди разбрахме, че за Латвия, например, процента се увеличава ръста, 1,8% за Литва, за Польша 1,7%. Това означава допълнителни работни места, но също така и увеличена покупателна способност, повече услуги и продукти. Имаше един доклад Златен растеж в Европейския съюз, който каза, в който се казва, че сме измислили един много добър механизъм, който позволява на държавите членки да преминат от държави с статус среден доход към държави с висок доход. През последната, последните 10 години около десетина страни успяха да извършат този преход. Половината са а, половината за а, държави членки на Европейския съюз, а другата половина са или открили петрол на своя територия, или са използвали много агресивни търговски практики. И така, а ние искаме растеж, без обаче да се откажем от човешките права, социалното включване и демокрацията. А освен това, вероятно, малко вероятно е да намерим и петрол близките а, години. И накрая искам да се спра на средносрочния преглед. Тук също разбрах вашите послания, те са правилни. Ако многогодишната финансова рамка адекватно отразява приоритетите и ние предлагаме, ако е необходимо, да има адаптация на е, финансовата рамка, то, тези, то се вижда, че тези приоритети понякога трябва да се адаптират. В такъв случай ние естествено ще използваме механизма за гъвкавост, за нови приоритети и ще направим предложение за преосмисленето на приоритетите. Виждам председателя на бюджетната комисия, виждам и е, други колеги, които именно засегнаха въпроса за по-доброто разходване на, средство, на средствата в името на гражданите и на растежа на економиката. Благодаря. Мадам Тома, Госпожо Тома, вие използвахте всичките минути, които имах, но ако искате бързо да добавите реч, заповядайте съвсем набързо. Искам да благодаря на колегите за това, че подкреп, за, че подкрепиха и се изразих благоприятно за становището с, с, с докладчика. Благодаря на госпожа комисаря за а, обясненията. И констатирам интереса на своите колеги към всички бюджетни въпроси, което е много положително. Е, надявам се, че ще ни дадете графика за преразглеждането на МФР. Това ще бъде много полезно. Благодаря. Дискусия.